Многоуважаеми Много уважаеми дами и господа, искам да приветствам всички за първото заседание на нашата комисия непосредствено след лятната вакансия. Констатирам, че мъдростта на онези, които отговарят за разпределението на залите, този път е довело до доведе до това, че получихме заседание за четвъртък след обед, което съответно не води до е, голямо присъствие. От друга страна, знам е, за други заседания, когато има много важни точки за гласуване, колко много присъстващи има, колко малки зали ни дават, няма място за зрители, за гости, така че у нези, които отговарят за залите, много моля да внимават, да ни дават големи зали, когато имаме нормален ден за заседание с пълна работна програма, гласуване, а в дни като днешния да получаваме по- малки зали. Но това беше едно, е, един малък е, езически коментар в началото на заседателния период след вакансията. А иначе се надявам, че всички сте си починали след лятната вакансия. Аз поне съм и можем да започнем веднага с работата. Преминаваме към приемане на дневния ред. Искам да обърна внимание на това, че точки 6, 10 и е, 17 се отлага за следващото заседание, а точка 13, и, 13 и 14 а, не са точки, по които имаме да обсъждаме нещо. Имате ли някакви други коментари? Явно не. Тогава приемам, че дневния ред е одобрен. Преминавам към съобщенията на председателя. На 28, 29 и 30 септември трябваше да има заседания. Те са отложени. Причината е, за, че комисията с голяма делегация ще бъде във Вашингтон. Това е новина от заседанието на председателския съвет днес. Е, получихме разрешение, получихме одобрение за всички участници, така че това посещение ще се проведе там. Вместо това ще имаме извънредно заседание на 20 септември в Страсбург, когато ще разгледаме дневния ред за септември. Освен това искам да обърна внимание на това, че имаме междупарламентарен семинар за инструменти за европейското договорно право на 27 октомври преди обяд от 9 до 13 часа преди редовното заседание на правната комисия. Там ще участват и представители на националните парламенти. Толкова що се отнася до съобщенията на председателя. Трета точка са протоколите. Имаме протокол от 23 юни и от 5 юли 2010. Ако няма коментари, не виждам такива, тогава протоколите са приети. С това четвърта точка. Това е първата точка която е най-важната в днешния дневен ред. Става дума за а, регламента СТЕП. Бернард Рапкай е докладчик. Веднага му давам думата. Заповядай. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, многократно сме обсъждали темата. Първо ще ви представя един работен документ и за да губим колкото се може по-малко време, аз съм подготвил един временен проект от доклад. Необичайно е да се подхожда по този начин в две стъпки, но все пак исках да си запазя възможността от една страна е, да представя нещо, сравнително бързо нещо задължително, от друга страна да имам време най-после да финализирам тези неща мисля, че това е необходимо. Аз водих редица разговори и веднага в началото след вакансията бе представен доклада на английски, който мисля, че вече най-после е представен на всички езици. Така че сигурно имате всички варианти. Знаете, че по време на пленарното заседание през юли месец ние а, а, взехме нашето принципно решение и а, докладчиците и водещите преговори от страна на парламента достигнаха редица а, договорености с съвета. Мисля, че и съветът междувременно е доста напреднал. Така че имаме вече официалното решение и остават някои тънкости само. Това са точки, които вече съм изнасял пред вас и не бих искал отново да се впускам в детали. Има само две-три кратки неща. Искам да припомня само какво е важно за нас. На първо място устав за тази нова служба, за тези нови звена на институциите, е, службата по външни е, въпроси. Вие всички знаете това. Принципът е равни права, равни задължения за целия персонал на европейските е, институции и органи и е, тъй като за първ път обаче става дума за една малко странна конструкция, тази Европейска служба по външни въпроси, от една страна е общностен орган, от друга страна обаче има междуправителствени функции. И това е до някъде едно противоречие, с което трябва да се занимаем, що се отнася до е, устава за персонала. Това се отразява, разбира се, и върху устава за персонала и бюджета. Правното основание се съдържа в договор, Лисабонския договор и тази служба трябва да, се, да бъде съставена от персонал, който да идва от службите на комисията, на съвета и съответните министерства по външни работи на държавите членки самия този факт съдържа в себе си вече вътрешни противоречия. И затова е важен принципът равни права, равни задължения по отношение на персонала, независимо дали той е персонал на комисията, съвета или на дипломатическите служби на държавите членки. В дискусията ние вече разговаряхме с колегите и се споразумяхме броят на националните експерти да бъде ограничен и е, наистина само за определени задачи държавите членки да могат да изпращат такива служители за специализирани задачи. Това се съдържа в изменение 9. Многократно сме обсъждали този въпрос и сме обсъждали въпроса с така наречените служители на временни договори, ажон темпорер. Бе ми предложено съответния пасаж да отпадне. Голямата конфликтна точка, предварително мога да ви кажа, ще бъде е, едно предложение на комисията казва, онези, които идват от националните администрации, от дипломатическите представителства следва да бъдат временно командировани, което е добре. С възможност за удължение, но одобрението за удължаване е право на дипломатическите служби на държавите членки. Повтарям още веднъж, според мен тази последна разпоредба крие големи опасности, що се отнася до лоялността на тези служители. Не толкова е важно какво ще върши съответния служител и в какви взаимоотношения ще бъде с останалите служители, но в е, случай на колебания на съмнение, ако те искат да продължат, но разрешителното за продължаване на договора им зависи от дипломатическата служба на националната им държава, която може да има други представи за тяхната работа, отколкото, например, върховния представител, може да се стигне до конфликт на интереси, до конфликти от гледна точка на лоялността и затова предлагам е, това условие да отпадне. Това е много спорен момент и сигурно ще има доста дискусии с държавите членки. Има още няколко данни, които съм променил, но няма да се спирам в подробности. Вие ги знаете, можете да ги прочетете. След последния дебат и след разговори с различни хора, преди всичко с представители на синдикатите, на персонала от институциите, имам, получих всъщност една много силна молба от Комисията по външни работи да се погрижа за проблема, свързан с географския баланс. Това е проблем, който постоянно се обсъжда и намерих скоро е, един е, една статия от вестник Штандарт, в който се критикува европейската политика на персонала. И всъщност в материално правен план нищо не се променя, но е, това всъщност вече е третото споразумение. Решението за тази външна служба, като между, което се определя между парламента и съвета sollen äh, aus den Gemeinschaftsdienst mindestens 60 Prozent aus. Като от общностната служба трябва да са а, предимно 60, а иначе поне 25%. Тоест, това не е някаква нова материално-правна разпоредба, но тя допълва досието. Това е кратката скица, която исках да ви представя. Преди да ви направя няколко предложения за графика, има още един проблем, за който се нуждаем от информация. Аз видях господин Уфасен, може би той може да ни даде информация. А иначе трябва да попитаме правните ни служби. все още нямаме този, или по-точно не сме приели този устав за персонала. И това е проблем. Аз нямам проблем, ако става дума за преместване от служби на комисията или от служби на съвета, защото те вече е, се подчиняват на е, институционален статут. Е, но когато се навлиза в такива детайли, що се отнася до категории за плащане и така нататък, въпросът, който възниква е какво правим. Налага се да водим преговорите първа, нещата съвсем още не са готови. И аз мога да кажа някои неща по графика. Проблема е, че в материално отношение, т.е. материално правен аспект, все още липсват съответните разпоредби. И аз е, искам да знам как стоят нещата, но аз като лаик е, мога да кажа, че най-вероятно и от правна гледна точка нещата е, не са готови. Е, може би можете да ми дадете информация по въпроса. Искам да ви информирам, скъпи колеги, че Белгийското председателство на съвета ме посети още преди е, лятната почивка във връзка с предстоящите преговори. Това бе напълно логично и оправдано. И като председателство на съвета те имат за задача да ускорят този процес. Ние пък не искаме да хвърляме пясък в двигателите. И аз казах на партньорите следното – в парламента, в рамките на процедурата за съвместно взимане на решение, има определени е, процедури. Иначе нещата могат да не са чисти от правна гледна точка. Процедурата предвижда дискусия и е, задължение да се даде възможност на колегите да внесат други или допълнителни изменения, по които да се проведе дебат, след това да се проведе гласуване в комисията и след това да се влезе в пленарна зала. С това беше ясно, че през септември няма как нещата да са готови. Дългийското председателство го разбра, това разбира се не беше никакъв проблем. Въпреки това обаче те помолиха, е, докато тече процедурата, да си говорим, да обсъждаме нещата и ако аз констатирам, че няма чак толкова много противоречия тук, неофициално, чрез участието, разбира се, на докладчиците в сянка от политическите групи да се водят разговори. Аз нямам намерение да се противопоставям на това, но винаги е, така, изхождайки от това, че трябва да си спазваме процедурата, иначе нещата нямат никакъв смисъл. но мога да ви обещая и вие знаете, че аз винаги обменям информация и давам обратна информация на председателите на политически групи и на докладчиците в Сянка. Сега веднага ще ви кажа, че графикът е доста амбициозен и бе предложено, и аз мисля, че ние съобщихме това чрез секретарията, срокът за изменение да е 7-9. Имаше дори и по-амбициозни предложения. Бе казано, че трябва да имаме малко време между презентацията, представенето на доклада и измененията, защото 7-9 е следващия вторник. Трябва да говорим дали този срок не е прекалено амбициозен. Господин председател, вие вече казахте, че на 20 септември в Страсбург ще има извънредно заседание. Аз обаче не мога да присъствам. И трябва да видим как да се разберем. Разбира се, всичко зависи от това колко изменения ще има. А, и ще решим, ще ни трябва ли дебат. Тогава трябва да го проведем на 18 октомври. И на 27-28 можем да гласуваме. И все пак вярвам, че ако службите успеят, а те сигурно ще успеят, можем да вкараме документът на пленарно заседание. Ако нямаме нужда от дебат, ако няма много изменения, още на 18 октомври можем да гласуваме, но въпреки това ще, то ще влезе на пленарно през октомври пак. Представата на Белгийското председателство е предварително да преговаряме и може би дори да постигнем резултат, който да се разгледа в комисията Тоест, да нямаме нужда от времето, което по принцип ни е необходимо между резултата от комисията и пленарното заседание. Аз казах обаче веднага на Белгийското председателство, че всичко зависи от готовността за компромис на съвета. Сега много неща са уредени вече с решението за начало на функциониране на тази служба. Тази преценка обаче бе погрешна. Има много още неща да се уточняват. Всичко, което е включено в това решение за стартиране на службата, това решение обхваща процедура на консултация с парламента, а не процедура на, взимане, на съвместно взимане на решение. От друга страна, мога да кажа, че в редица области ние сме на едно мнение, е, защото нещата са договорени с нас, е, защото тогава Роберта Гуертели, Елмар Брок и още един е, член на Европейския парламент участваха като водещи преговори от страна на парламента и успяха да внесат своите мнения, така че толкова от мен. Благодаря, колега Радка. И преди да продължа с изказванията на колегите, няколко думи по процедурата. Съгласен съм с всичко, което представихте. Мисля, че не, ни, че не се нуждаем от формално даване на мандат с оглед на първо четене, на което получихте широко мнозинство ние имаме пълно доверие към вас. Вие водите съответните разговори и преговори с докладчици в Сянка. Е, това е движеща се цел обаче и не знаем в крайна сметка точно е, къде ще бъдат основните трудности накрая, колко дълго ще продължат преговорите. Чух, че нямало проблеми, що се отнася до изваредното заседание – и до провеждането на тези разговори в Страсбург. Мисля, че ще бъде полезно, ако на 20 септември не се обсъжда този въпрос, но на заседанието през октомври ще видим как ще стане. Иначе предложението за 7 септември 2010 не е лошо защото така или иначе предложението е представено от един месец и колегата знаят, колегите знаят а, дали искат да внесат изменения или не, така че мисля, че този срок е реалистичен. Това е чисто процедурно. Нека сега преминем към госпожа Лихтенбергер и следващите госпожа Лихтенбергер. Благодаря на докладчика. Наистина темата не е маловажна. Съгласна съм с графика и веднага мога да кажа, че споделям така неприятните усещания, що се отнася до тръжните процедури. Е, да, тръг, да почнем да продаваме мечите кожи преди да сме е, убили мечката и да слагаме тигана за рибата преди да сме я хванали, е, не е особено разумно. Що се отнася до отделните точки, има доста неща по отношение на които нещата са условни. Значи от една страна трябва да може да бъде гарантирана мобилност. На второ място, тази външна служба не е национална служба а, под нов флаг, а наистина а, това трябва да стане една европейска служба. Всичко, което правим и което се опитваме да правим е придвижване в тази посока. Т.е. с други думи не става дума, затова още веднъж под европейския флаг ние да натрупваме някакви национални контингенти в е, е, Европейска служба. Де-факто става дума за създаване на Европейска служба и трябва наистина много да внимаваме онова, което създаваме като рамкови условия да служи точно на тази цел. И ако държавите членки имат много голямо право на участие при взимане на решението или вето по отношение на собствения си персонал, когато изпращат или е, чието договори удължават, опасността е много голяма това да не е европейска служба, а сума от национални служби. Тоест ще има стъпка напред, но няма да е онова, от което ние наистина се нуждаем. На второ място, трябва да се гарантира мобилност и това е много важен въпрос. Хора, които са работили в европейските служби, трябва да дадат своя принос в националните служби, за да се заздравят връзките. И една трета точка, която считам за много важна, балансът между половете трябва да бъде малко по-отчетлива цел, към която да се стремим, отколкото по-настоящем. Хубаво е да видим каква е реалността. Знам, че много служби, преди всичко в държавите членки, в тях няма не страдат от превес на жени, така да се каже, но и в това отношение трябва да отворим възможности за жените, които те наистина да могат да използват. Аз не говоря тук за някакво е, разделение между зайци и слонове, но наистина трябва да се създадат равни възможности. В тази връзка ще внесем някои изменения. Този баланс е, между половете да се формулира по-отчетливо. И нещо, към което според мен трябва да се стремим, е нещо като общо а, обучение, цялата квалификация, преквалификация, която се организира да служи на а, заздравяването, засилване функциите на тази европейска служба. А иначе съм съгласна, ако е възможно, веднага да се координираме с председателството на съвета, но разбира се, нашият регламент, на който се основаваме и сме длъжни да се основаваме, все пак обхваща съдби на хора и трябва да така, гарантираме коректното протичане. Благодаря ви. Благодаря колегата Геринг. Dziękuję Panie Przewodniczący. Ja chciałam podziękować. E, благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчика за този изчерпателен доклад за това представене. Имайки предвид наказаното от предходните оратори, искам също да подчертая колко важно е новата служба, която създаваме, да отразява картата на Европейския съюз. Затова въпросът за географския баланс е толкова важен. Не е нужда да преоткриваме топлата вода. Ние бяхме избрани за евродепутати на базата на географския баланс. При тази система отделните държави членки получават определена бройка е, членове в Европейския парламент. Е, освен това, се разпределят по същия географски принцип е, и правата на гласу... за гласуване. Този принцип трябва да се отнася и при формирането на новата външна служба. Господин Рапка и подчерта нуждата от изясняване на лоялността на служителите на новата служба. Те трябва да имат лоялност към Европейския съюз, а не към отделни държави членки. Медиите сега се фокусират върху преговорите, които вървят, е, върху разпределянето на постовете. Обсъждаме сега един документ, който съвсем не е окончателен. Също време, обаче, изглежда медиите е, знаят е, по-добре. Те сякаш имат повече информация кой какъв пост ще получи. Дали на нас се гледа достатъчно сериозно. Без на нашето съгласие обаче трябва да е ясно, че не може да има решение. За въпроса за баланса между половете. Съгласна съм с казаното от предишните оратори по този въпрос. За да разбираме едно и също под този баланс, трябва да имаме формула за определене на паритета. Затова аз съм за това да бъдат представени по-конкретни предложения за изменения. Господин Свевка е следващият оратор. Благодаря, господин председател. Искам също да се присъединя към онези, които благодариха на докладчика. Както винаги, Бернхард е подготвил много детална информация относно законодателния процес, който се отнася в случая за нещо толкова важно за Европейския съюз и за всяка отдална държава членка. Но нека да не се залъгваме. В процеса на създаването на службата за външни отношения, всяка държава членка проявява силен интерес как ще бъде създадена службата, как ще действа, тъй като тя ще се сътрудничи с посолствата и консулствата на държавите членки в различни страни по света. Затова за мен е трудно да разбера защо съветът настоява да бъдат назначавани хора на временни договори. Съгласен съм с докладчика по два въпроса, които той открои. На първо място че съответното лице трябва да проявява интерес към работа за Европейския съюз и от друга страна, че Европейския съюз трябва също да е заинтересован да наеме именно това лице. Мнението на съответната държава членка не трябва да бъде определящо. Различните генерални дирекции в комисията можем да вземем за Пример, ако някой иска да работи като генерален директор, неговата а, кандидатура не се консултира с отделните държави членки. Организира се конкурс, а, извършва се подбор. Това трябва да въжи и при назначаването на служители на а, службата за външни отношения. Разбира се, по въпроса за лоялността съм съгласен с казаното от предишните оратори. На следващо място за критерия географски баланс. Не можем да избегнем този въпрос. Всички се фокусират върху него. Тази дискусия се води в медиите. Нека обаче да се фокусираме преди всичко върху качеството на службата т.е. върху уменията на онези хора, които ще кандидатстват за работа в тази служба. Ако питате мен, аз нямам нищо против службата да се управлява изцяло от жени. Ако има изключително квалифицирана жена, разбира се, че тя трябва да получи на първо място съответния пост. Защото освен да има нужните познания в своята област, такава тази кандидатка трябва да има и нужните умения за отношения с останалите членове на екипа. Но нека да не пресилваме нещата. Що се отнася до сроковете, както предлага и Бернхард, мисля, че разглеждане на октомврийската сесия и гласуване през ноември е реалистично. Благодаря. Даяна Уолис. Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Рапкай. Очевидно, той в момента изпълнява много труден междуинституционален танц. Няма да кажа нещо много по-различно от моите колеги. Ние искаме Европейска служба, която да отразява Европа в цялото и многообразие. Съгласна съм с нашия докладчик по този деликатен въпрос за националният прерогатив – и ми харесва начина по който го отстраняваш. Само се чудя дали когато го отстраняваме, не е необходимо да бъдем малко по-прецизни, за да постигнем целта, към която се стремим. Иначе, по отношение на графика и други процедурни въпроси, аз нямам възражения и Единственото, което ми остава е да пожелая успех на господин Радка. Благодаря. Сега ще дам думата на комисията. Не съм сигурен кой точно ще се изкаже. Заповядайте. Благодаря, господин председател. И внимателно дискусията за баланса между половете, географските региони, европейския характер на службата. Комисията е съгласна с тази позиция. Имам само няколко коментара по проекто становището. Първия коментар е свързан с единен комитет на служителите Комисията предлага да има само един такъв комитет и за външната служба, и за комисията по няколко причини. Първо, повечето служители в службата за външни отношения ще бъдат командировани и прехвърлени от комисията. Второ, Европейската комисия и службата за външни дейности ще работят в тясно сътрудничество с служителите на делегациите, ръководителят на делегацията няма да решава едни и същи въпроси с два комитета. Освен това, смятаме, че това предложение в съзвучи с предложението на парламента, така както е изложено в доклада на господин Верховстат. Що се отнася до служителите на срочен договор, смятаме, че изменението е важно Смятаме, че е хубаво да има ротация на служителите на срочен договор, да бъдат обучени тук, в Брюксел, за обучение, когато бъдат обучени добре, да се върнат в делегациите. Що се отнася до приоритета на националните дипломати, комисията предлага 3 години Парламента също е съгласен с, с разпределението една трета за национални дипломати. Заедно с това съветът реши да гарантира 60% за служители на институциите. Също така е необходимо държавите членки да чувстват, че са добре представени в тази служба. Що се отнася до баланса между половете, ние бихме предложили функционалната група АД да бъде променена, за да има баланс между половете. Така че ако постигнем баланс само в категорията АД, но не АСТ, е, един от половете може да се окаже е, в много по-голяма степен представен от другите. Няколко технически коментара. Първо за десето приложение. Смятаме, че казаното беше рационално. ако разполагаме с апартамент в е, държава, в дадена държава, не можем да го предоставим на служител на срочен договор. Що се отнася до 16-то изменение, а именно съгласието на дипломатическата служба, ние смятаме, че е, държавите членки трябва да дадат съгласието си за командироването на тези служители. Знаете, че договор говори за командировани национални дипломати. И когато договорът бъде продължен, ние смятаме, че това продължение трябва да бъде дадено от държавите членки. Освен това, консултативният комитет по назначенията е вътрешен орган и въпроса не би трябвало да бъде решаван в регламента за служителите. По изменение 14, мисля, че там нещата се повтарят, тъй като в член 27 е, на регламента за служителите се казва абсолютно същото. Това е всичко от името на комисията. Господин Кристофер Сън от службата на госпожа Аштън. Благодаря за тази възможност да изразя становището си. Ние не сме част от законодателната процедура, но ще бъдем основния потребител на текста, който ще приемете. По същество, съгласен съм с казаното от комисията, с изключение на първото, което каза комисията, а именно, че служителите на службата за външни отношения трябва да влизат в Комитета на служителите на Европейската комисия. Не смятам, че това е уместно. Вярно е, че в началото повечето служители ще дойдат от комисията, но те ще станат служители на службата, а не на комисията службата ще трябва да включи представители от националните дипломатически служби и от комисията. Очевидно е, че за повечето от тези служители не могат а, да бъдат, не, не могат да разчитат, че проблемите им ще бъдат решавани по подходящ начин от комитет на служителите, който представлява служителите в Европейската комисия. С това, с изключение на този въпрос, смятам, че по същество сме съгласни с казано от комисията. Господин председател, ако ми позволите няколко въпроса по същество, които са от малко по-общ характер. Един проблем, който беше повдигнат и от господин Рапки, е въпросът за националното съгласие за участието на национални дипломати в службата. Хубаво е да се замислим върху факта, че след споразумението между съвета и парламента от юли месец, вече е ясно, че в дългосрочен план, освен служители от комисията и от е, секретарията на съвета, в службата ще работят и е, европейски служители някои, които ще влязат в службата като национални дипломати, в дългосрочен план имат перспективата да станат европейски държавни служители, така че въпросът за лоялността, на който много оратори отдадаха толкова голямо значение, би трябвало да бъде разгледан в по-различна светлина. Факт е, че когато бъде постигната целта за една трета, и ако не са кандидати от комисиите или секретарията на съвета или парламента, службата ще трябва да назначи свои служители и това ще бъдат европейски държавни служители. Друг въпрос който беше повдигна днес и във всички дискусии, е географският баланс. Моля ви, не вярвайте а, на всичко, което пишат вестниците. В противен случай не само вие знаете, ще знаете по-малко, отколкото това, което пише вестниците, а и аз самият. Има различни процедури за назначаване на служители. Някои от тях са започнали, други не. Нека да изчакаме да видим какъв ще е резултата. Тези процедури са вдъхновени от процедурите за назначаване на Европейската комисия. И мисля, всички кандидати ще бъдат оценени много внимателно. Беше повдигнат въпроса за баланс между половете. Той е и част от решението. В основното решение от Мадрид е, има е, предложения, които са свързани с това, което каза господин Рапки. По отношение на географския баланс ние споделяме казаното от господин Рапки. Има страни, парламентаристи, които имат по-големи амбиции които биха искали да продължат мерките, които съществуваха до сега за назначаване на служители от новите държави членки, а също така и да се назначат служители от страни, чието квоти не са запълнени. В Мадрид ние се договорихме върховният представител да положи максимални усилия, за да се осигури баланс между половете и географски баланс. След това ще видим как от нещата през 2013 година и ако противно очакванията ни има дисбаланс, ще бъдат предприяти по-конкретни мерки. Мисля обаче, че не бих ви посъветвал да, да вървите към система на квоти. Тя е крайно неуместна за системата на Европейската служба за външна дейност, в която всеки пост трябва да бъде публикуван. Квоти или преференции би а, означавала, че е, към всеки е, пост ще трябва да бъде поставено национално знаме. Аз не смятам, че това е, е разумно решение, както от политическа, така и институционална гледна точка. Накрая по процедурата. Разбира се, господин Рабкай много правилно отбеляза, че основното решение е онова, в което парламентът е дал своето съгласие. Реалността е, че и съвета, и комисията сприеха система за съвместно взимане на решение. Парламентът на 16 юли гласува нещо, текст, който е почти дословено копие на решението на съвета така че и ние, и съвета очакваме онова, което е решено през юли да не противоречи на това, за което вие сте се споразумяли по-късно. Вярно е, че бързаме и е вярно, че живеем в ситуация, в която има очаквания Европейската служба да тръгне бързо – не е разумно да стоим твърде дълго в тази неясна зона. Нова ситуация, в която новата система още не е тръгнала, а старата не, не се прилага, това не е полезно за никого. Разбира се, трябва да се спазват парламентарните процедури и ние се надяваме, че ще приемете текста на първо четене. Надяваме се, че през октомври парламента ще може да постигне споразумение и след това след консултация с съвета, съвета да приеме същия текст. Това е моята надежда. И аз мисля, че ще бъде полезно. господин председател, вие дадете този мандат на господин Рабкай. за да приключат максимално бързо преговорите с Европейската комисия и съвета. И ако можем да помогнем в този процес, ще се радваме да го направим. Благодаря. Благодаря много, господин Кристофърсън. Преди да дам думата на докладчика, може би няколко думи от моя страна. Споразумението от Мадрид може да се отнася само до неща, които могат да бъдат взети само с оглед на правното основание. Това е записано и в текста. И то е идентично с онова, което каза и правната служба на съвета. С оглед на това е ясно, че неща, които не са били покрити тогава с съответното правно основание, сега се обхващат от други правни основания, като например въпроса за регламента за персонала, От самото начало ние обърнахме внимание на това, че ние сме свободни по този въпрос. Много положително гледахме на този въпрос и с оглед на а, всички факти, комисията и съветът наистина фактически се държаха така с нас, сякаш става дума за процедура за съвместно взимане на решение и пакет, нещо разумно. Това не означава обаче, че а, с това се подкопава позицията на парламента. Колега Рапкай, имате думата за последни заключения първия коментар мога да си го спестя, защото вие вече го направихте. Абсолютно на същото мнение съм. Да, ясно е, че действително е, ние имаме консултационни права, но действително нещата се трансформираха в един вид процедура на съвместно взимане решение. В моят проект доклад няма обаче точки, които да подкопават точно тази ситуация и това е, състояние на нещата. Е, чакам отговор. Не знам откъде ще го получа и дали ще го получа. Е, това е за начина по който се обявяват е, местата. Лесно ми бе да се спра на изказванията а, на колегите. Указания от държавите членки. Договорът от Мадрид казва, това е ясно. Всеки, който работи там, е подчинен на върховния представител или върховната представителка, но въпросът е, че винаги има косвени истории и точно там трябва да внимаваме. Що се отнася до мобилността, това е нещо важно. Но това е интересен дебат и за държавите членки. Какво е, е въздействието върху вашите дипломатически служби? По-малките държави членки започват да разсъждават последния начин. Да, до някъде малко ще бъдем облегчени от някои задачи. Европейската служба по външни дейности може да поеме част от работата ни, което ще означава съответно влияние върху техния персонал. Големите държави членки са по-бавни, по-флегматични, но може би имат нужда от време. Трябва да се види колко персонал се назначава, защото това не са все нови хора, които идват. Примерно няма да се създадат 8000 работни места, но може да се види как стоят нещата с големите държави членки дали някоя и друга служба няма да стане излишна поради това, че много неща могат да бъдат направени от Европейската служба. В това отношение очаквам някои предложения, промени. Това е свързано и с мобилността, за която госпожа Лихтенберг говори. Що се отнася до баланса на половете, аз направих четири изменения. И се надявам малко да са напреднали нещата изменения 12, 16, 28 и 30 в изменение 12 не засягам само тази тема, но навсякъде, където ми се струваше уместно, аз се опитах да включа това понятие. Мисля, че успях. Може и да има още някоя друга интересна формулировка, но това не е въпросът. Именно за това имаме процедурата. От наша страна можем да бъдем оптимисти, че нещата бързо ще се развият. Добре, обобщавам две точки. До вторник, 12 часа, 7 септември, имаме време за изменения, няма да взимаме, приемаме формално решение. Колегата Рапкай ще води неофициални разговори. Господа, госпожа Лихтенбергер. Пета точка. Много благодаря. Благодаря предимно на докладчиците в Сянка и на заинтересованите е, колеги, които внесоха изменения по моя доклад. Мисля, че е много важно тук в Европейския парламент да имаме ясен глас по тази тема. Защото става дума за централен момент, взаимоотношенията между... Всъщност, отношението на гражданите към европейското правоприлагане. И това е основният момент. Както може да се си представите аз получих много становища, включително от жалбоподатели, които се питат какво се планира в европейски контекст, особено по отношение на пилотния проект, който обсъждахме. И тези становища показват едно нещо много ясно. Ако искаме да получим консенсуса, подкрепата на нашите граждани по отношение на европейската законодателна власт, тогава трябва да внимаваме механизмите, в рамките на които се разглеждат жалби и възражения, да бъдат колкото се може по-достъпни за гражданите, по-удобни за ползване. Имам, например, един подробен анализ от испанска жалбоподателка по някои случаи, които са били разгледани в рамките на този пилотен проект и които много ясно показват, че жалбоподателите не могат да са доволни, ако нещата се разглеждат абсолютно формално. Или ако се казва да на думи нещата са приложени и не можем да ги разглеждаме от тук нататък. Става дума за това, когато конкретно се разписва европейско право, но не се прилага, ние на европейско равнище да се задействаме. И тук от страна на тази испанка, но и има и австрийски и италиански групи, които отбелязват, че тази а, процедура, това производство за нарушаване на европейското законодателство не се осъществява в този а, размер, в това измерение, което би било подобаващо. В писмата пише подадена е жалбата, но след това нищо не получавам като отговор. Получавам писма, в които е записано, че е, жалбоподателя, на жалбоподателя е отговорено, че трябва по национален път да търси правата си, само че той е изчерпал вече националния път. И какво да прави от там нататък? Или е, възниква въпросът също така за много често на тези жалбоподатели им се казва е, паралелно да действи на национално равнище В някои случаи комисията казва на тези жалбоподатели, добре, след като нещата вървят на национално равнище, нека изчакаме. И идеята не е по-късно да се поемат нещата на ниво комисия, а за съжаление възниква впечатлението, че хората се препращат към търсене на правата по национален път, там съответно се взима решение и въпреки че може ясно да се докаже, че е нарушено европейско законодателство, тези хора претърпяват на успех своите жалби. Много се радвам на вашите изменения, които всъщност служат за подобряване на а, тази нагласа. Трябва съвсем конкретно да кажем, че добрите намерения на този пилотен проект, в който казваме, нека да се опитаме да сме по-бързи, по-бързи, достъпни за гражданите, наистина тези жалби бързо да се разглеждат, да им се отговаря, а не да се а, стигне до нови политики в този проект и по правило на тези жалби да се отговаря с отказ или препращане към други нива. Това е много важен въпрос, защото ако, например, кандидатите кажат за моста на Месина, що се отнася до ам, проверката на екологичната съвместимост не са разгледани сеизмични въпроси и това е голям проблем, може да се каже, че така или иначе а, а, това е разписано в а, италианското законодателство – това е прекалено слаб отговор. Трябва да се вземат мерки на европейско равнище и да засилим доверието на гражданите в европейското законодателство и неговото прилагане. В изменение едно колегата Уолис е предложила нещо. Ще се опитам с нея да постигна компромисен текст, защото мисля, че не сме не са много различни позициите ни, а при другите колеги така, като цяло са подобни възгледите ни. Ще се разбера с а, тях. Ще говоря и с тези колеги, с които имаме малки различия. Но един ясен сигнал трябва да поставим по посока а, по-голямо отваряне към гражданите, а не да ги изпращаме в а, така, неясни а, правни плетеници, защото а, по този начин ще загубим тяхното доверие и ще причиним голяма щета. Можем да изминем заедно част от пътя. Благодаря ви за приноса. Благодаря колегата Берлингуел. Ringrazio anch'io la relatrice. Аз също искам да благодаря в началото на докладчика за изготвения от нея доклад. Искам да ви обърна внимание върху факта, че действително нашата парламентарна комисия би трябвало да осъществява мониторинг и оценка на прилагането на европейското законодателство. Аз непрекъснато повтарям, че през последното десетилетие ние направихме много в областта на създаването на различни разпоредби. Вече съществува европейско право. То се изучава като такова в правните факултети Всичко това обаче не се отразява толкова върху ежедневието на гражданите, не се прилага на практика и гражданите не получават ползата, която се очаква от прилагането на законодателството по един адекватен начин. Тоест, проблемът е в прилагането на нормите. Гражданите трябва да са наясно с своите права съгласно европейското законодателство. Радвам се, че нашата комисия насочва вниманието си в тази посока. Ние трябва да следим непрекъснато през целия мандат на този парламент прилагането на законодателството а не само да създаваме нови правила. Затова е необходимо да се фокусираме върху мониторинга на прилагането на вече съществуващото законодателство. В резолюцията се подчертава нуждата от засилване ролята на гражданите, което по същество означава да се засили търсенето а не толкова предлагането. Ако примахме някои от процедурните пречки пред прилагането на правилата, нещата ще се подобрят, тъй като в а, а, момента фокуса е по-скоро върху процедурата. Би трябвало да е обратното. Съгласен съм с казаното, че трябва да се насочи повече внимание в тази посока. Ние понякога гледаме на себе си като направен елит и водим дискусии, които са скучни за гражданите. Казвам това, защото комисията по правните въпроси е, прие и още една мярка, а именно създаването на работна група по европейско административно право. Колегите знаят за това, председателят подкрепя тази инициатива. На мен ми беше възложено да извърша координацията. Тук също трябва да изясним нещата. Европейския съюз е администрация въпреки че не е такава администрация в класическия технически смисъл на думата, но ние имаме служители, имаме процедури, които се прилагат по определен начин. Не е извършваме обаче достатъчно проучване на, на действието на тези структури и как оперативните механизми се използват за прилагане на правните норми. Колегите не трябва само да се информират, а активно да участват. Пета и шеста точка на проекто резолюцията са насочени към процедурен кодекс, в частност процедурите за нарушения. Сега тези въпроси не са добре административно регламентирани. Необходимо е да имаме по-ясно дефиниране, ако искаме тази процедура да има легитимност. В шеста точка говорим за административната процедура, за добрите административни практики. По мое мнение, ние трябва да продължим да фокусираме вниманието си върху тези въпроси. Благодаря, Даяна Уолис. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика, госпожа Лихтенбергер. Съгласна съм в голяма степен с един въпрос, че когато хората се обърнат към нас с даден проблем, те очакват отговор. Те искат нещо да се случи. Те искат да знаят какъв е процеса, те да участват в този процес. Коментарите, които бяха направени от господин Берлингуер за кодекс за процедурно поведение, е стъпка във вярната посока. Освен това, считам, че има а, институции, които са а, трябва да са ясни за гражданите, те да знаят към кого да се обърнат, когато имат проблем. Те сега имат различни възможности, могат да пишат на комисията, която може да започне или не процедура за нарушение, имат системата Solvit, те могат да пишат до някои от евродепутатите, могат да пишат до председателя на Европейския парламент, те могат да отправят петиция, т.е. имат множество възможности. Когато сте един обикновен гражданин, който търси обикновен отговор, всичко това изглежда доста сложно, объркващо и трудно винаги ми се е струвало, че по някакъв начин трябва да имаме една по-добра система, която да гарантира на гражданите, когато възникне проблем, да знаят към кого да се обърнат, кого да помолят, по коя система да се реши техния проблем. Аз бих подкрепила такава инициатива. Читам, че комисията трябва да предприеме действия. Аз приветствам това, което тя се опита да направи с пилотния проект. Действително е доста сложно да се а, разбере как може да се даде бърз, практичен отговор на гражданите. Затова считам, че трябва да дадем дължимото на Европейската комисия за този пилотен проект. Може би има някои неща, които не са проработили, там нещата трябва да се а, подобрят, но трябва да имаме система, която да помогне на гражданина да намери бързо решение на проблема си. Комисията, държавите, членки трябва да седнат около масата и да решат проблема. Един такъв подход заслужава да бъде приветстван. Не може да се очаква бърз отговор, но трябва поне да се стремим към намирането на такъв. Много от проблемите, които изпитват гражданите, са свързани с системата. Тоест, това са проблеми, които се появяват непрекъснато поради различното регламентиране в отделните страни. Затова трябва да имаме една по-добра система за рано предупреждение и може в този смисъл да се използва Комисията по петициите на Европейския парламент. Трябва да подобрим обаче своята работа и Европейската комисия трябва да сподели с нас повече информация относно жалбите, които постъпват в комисията. Благодаря ви. Благодаря госпожа Герингер. И аз искам да се присъединя към благодарностите, отправени към госпожа Лихтенберг за документа. Малко съм разочарован обаче, че говорим за едни и същи проблеми в различни последователни документи. Аз виждам в този доклад проблеми, по които аз работих в мой доклад и тези проблеми си остават нерешени. Пилотният проект, когато аз работех по моя доклад, беше свързан с много въпросителни. Не знаехме как нещата ще се оформят, но сега ми се струва, че е възможно гражданите да се чувстват разочаровани – защото ако националната процедура е изчерпана и комисията връща гражданите към националните е, органи, това не е сериозно, защото в крайна сметка е, гражданина ще бъде разочарован от Европейската комисия или Европейския съюз като цяло. Това е, едва ли ни представя добра светлина. По-нататък Проблемът за снисходителното отношение е към някои държави членки. Държави членки, става дума за държави членки, които не спазват законодателството на Европейския съюз. Това може да има дългосрочни последици за гражданите. В моята страна, в която има проблеми с приложението, От години една от екологичните директиви не се приема. И това блокира мерки, които можеше иначе да бъдат прияти. Виждаме какви могат да бъдат последиците. Наскоро бяхме свидетели на наводнения в Европа, в това число и в Польша. Видяхме какви са последиците от това, че Полша не е приела директивата за наводненията. В наводнените райони хората са били построили къщи. Ако директивата беше приета, това нямаше да се случи. Не спазването на европейското законодателство може да има дългосрочни последици, ето защо трябва да оказваме натиск върху държавите членки да прилагат на време законодателството на Европейския съюз. Благодаря, госпожа Лихтенбергер, за заключение. Благодаря. Благодаря за някои от направените коментари. Първо, вярно е, че е, много често се приемат правила и от това не следва нищо. Гражданите очакват е, осезаеми резултати. Също така, системите за ранно предупреждение са от ключово значение. Трябва да видим къде са пречките и по какъв начин да ги преодолеем. Процедурни пречки за нашите граждани е въпрос по който мисля, че можем да се споразумеем. Очевидно е, че това вреди на европейския проект. Що се отнася до директивата за наводненията, не можем да си мълчим и да оставим нещата да вървим, да, да вървят така, както до сега правим проучвания, консултации, е, съставяме документи, накрая нищо не прави. Много вредим на себе си по този начин. Радвам се, че имаме общ подход и можем да се явим с такъв един общ подход е, пред е, комисията трябва да окажем подкрепа на гражданите, тъй като ще загубим тяхното доверие. Гласуването ще бъде през декември. На седмата точка е права на потребителите. Даяна Волис има думата. Благодаря, колеги. Знаете, че им проведахме предварителна дискусия по тази тема. Надявам се, че повечето колеги вече разполагат с проекто становището на различни езици. Ако това не се е случило, си поднасям своите извинения. Що се отнася до директивата по права на потребителите, ние сме подпомагаща комисия, заедно с комисията по вътрешен пазар. Аз работя с техния докладчик Андрея Шваб. Комисията по вътрешен пазар ме покани да участвам при дискусията на документа. Аз знам, че господин Шваб не можа да дойде тук. Надявам се, че друг път ще може да дойде при нас. Нека да ви обясня философията залегнала в моето проект становище. Ако смятате, че целта на комисията при представянето на съобщението на комисията понеделник е по-високо ниво на хармонизация, по-високо ниво на хармонизация и да обедини различните разнопосочните директиви действително предложението на комисията е много амбициозно, но се натъкна на много трудности. По-конкретно, защото стана ясно, че за да се постигне по-високо ниво на хармонизация в някои държави членки, резултатът щеше да бъде намаляване на равнището на защита на потребителите няма да е лесно да се обясни подобно нещо на гражданите. Ето защо желанието на тази директива е да се постигне онова, което а, многократно е било наричано целенасочена пълна хармонизация. Мисля, че няма да бъде лесно текста да мине в комисията по вътрешен пазар. От своя страна аз се придържам към насоките, които вече приехме. Той да се спазва проекто рамката на договорното право и да зачитаме една позиция, която не води до снижаване на нивото на защита на потребителите. Ето защо. Аз изхождам от това, че започваме с ключовия член четвърти с минимална хармонизация. За проевропейците това е недостатъчно амбициозно като имаме обаче предвид историята на тази директива, лично аз не виждам альтернатива. Ето защо аз представям това на масата като отправна точка и се надявам, че можем да обогатим нещата. Философията е минимална хармонизация, която осигурява свобода на държавите членки да предприемат по-нататъчни стъпки. Аз направих, предприех нещо, което до сега не е било направено. Тогава, когато се опитваме да хармонизираме, да се придържаме към проекто рамката на договорното право. Това е ключов инструмент и ключов принцип на нашата комисия. Опитала съм се това да залегне в внесените изменения. Резултатът е, че амбицията и хармонизацията са на много по-низко ниво, отколко в сравнение с варианта на комисията. Надявам се дебата да продължи. Да... И е, че ще можем да усъвършенстваме текста. Не можем обаче да го усъвършенстваме по начин, по който в някои държави членки е, да е, до по-низко ниво на защита на потребителите. Альтернативата е тези държави членки, които не осигуряват толкова високо ниво на защита, да а, се изкачат малко по-нагоре. И както знаете, комисарият Рединг работи по общата референтна рамка на договорното право и е възможно това да ни даде альтернативен вариант в европейското пространство, за да разрешим проблемът, с който се борим отдавна. Как да освободим потенциала в Европа, без да трябва да преодоляват наличието на 27 различни правни системи. Надяваме се, че по този начин осигуряваме различни възможности. В проекто документа се говори за евентуална европейска гаранция. Всички в различните режими подходът към гаранциите е различен и задачата за хармонизация е много сложна. Ето защо е възможно да имаме минимум гаранция. Тоест, а, ако не можем да постигнем съгласие за хармонизация, тогава евентуално бихме могли да се споразумеем а, за минимална европейска гаранция. Мисля, че по този начин очертаваме основните насоки в доклада. Броят на измененията е огромен. Не се притеснявайте, много от тях са от чисто техническо естество. Аз знам, че ще имаме възможност за допълнителен по здълбочен дебат когато колегите прочетат доклада и ще бъде полезно тази дискусия да се съчетае с а, дискусия представяне от страна на господин Шваб. Аз се надявам, че ще успеем а, в един момент да разработим единен документ. В края на краищата се очаква двете комисии да работят тясно сътрудничество. Господин председател, това мисля да спра до тук и да дам възможност за въпроси. Колегата Белингуе, моля. Voglio ringraziare sentitamente Diana di questa Искам най-сърдечно да благодаря на Даяна. за казаното от нея. Действително ни е необходимо време, за да можем да осмислим сложната информация, която се съдържа в този документ. И има известна опасност от конфликт с водещата комисия, която е комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите. Тук е, най-сетне ние се занимаваме с една процедура, която може да доведе до изготвянето е, на един набор от е, правила. Работата по този въпрос върви от доста време. Имаме сега нов парламент и трябва да приключим работата по това досие. Необходимо е да се премахне фрагментацията, но пълна хармонизация едва ли е а, възможна. Ако нещата са а, толкова а, неравноправни, правни, не можем да очакваме е, те изведнъж е, е, да бъдат поставени на една нога. Така че този проблем остава. Вероятно съществува риск от сериозен конфликт. Можем да очакваме съпротива от някои държави членки, които ще се опитат да блокират всичко. Има и друг риск – има някои държави членки, които имат висока степен на защита на потребителите. И ако изравним защитата на потребителите, може да се стигне до намаляване на стандартите, защото едва ли е възможно да се достигне максималното ниво. Ако трябва да навлизаме в дебат с ИМКО, можем да го направим, но трябва да имаме всички тези аргументи предвид. В предложението на Даяна а, има възможност да се намери изход, а именно да се използва общата референтна рамка. Това стана ясно по време на дебата за договорното право и тази обща референтна рамка е съществена част от договорното право. Но това, което ни се струва жалко, въпреки че може би е малко силно казано, жалко е, че ние не съумяхме да се възползваме от всички възможности, които предлага общата референтна рамка и в тази област. Освен това, ние се възползвахме от всички възможности за разрешаване по прагматичен, а не идеологически начин на този проблем. Необходимо е да има минимална хармонизация, особено когато става дума за технически правила, например срокове за отказ и прочие. Тук са направени някои сериозни предложения. Необходимо е обаче да се извърши допълнителна работа. В някои области е възможно да се постигне по-висока степен на защита и на това ниво да се хармонизира защитата във всички държави членки. Това е много британски подход и аз се възхищавам на този подход, който предлагате. Тук се предлага да се откажем от идеята за пълна хармонизация. Разбира се, това е въпрос, който е в компетенциите на Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите. И аз съм напълно съгласен с това, което вече обсъждахме, но искам да поставя още един въпрос, а именно, че не трябва да се отказваме от идеята за постигане на истинска хармонизация. С други думи, ако видим минималния прак на защита това изисква да а, бъдем твърди, да отстояваме тази позиция. Не винаги съм съгласен с предлагания подход – и ще говоря с Тадеуш за точните квоти, там аргументите са сходни, но мисля, че тук трябва да бъдем малко по-активни, по-решителни, за да се гарантира нужната защита. И мисля, че пътя, който предлага Даяна, е верния път. Благодаря, госпожа Лихтенбергер. Много благодаря на колегата Лолис за предложението. Още не съм го премелила, защото е, направо ще ми трябва някакъв алпийски дижестив, за да смеля този огромен труд. Една малка ракия, например, или нещо. Това е много комплексна материя, с която, е, която ни се предлага. И един уточняващ въпрос исках да задам. В а, комисията имко дебатът протича по малко по-различен начин. И моят въпрос е как ще сближим позициите си. Проблемът е, че подходът за хармонизация в този вид, който се предлага, трудно ще доведе до напредък за потребителите и трудно ще се приложи от различните държави членки. Друг подход ще бъде по-полезен за целта, но как да е, стигнем до общ резултат с комисията ИМКО? Защото се очертават две посоки на дискусия – сега ще се изкаже егоистично, като кажа, че нашия подход според мен е по-умен, но това е друг въпрос. Как да успеем да постигнем нещо продуктивно, защото правата на потребителите са тема, с която гражданите свързват много надежди, не просто да извършват трансгранични сделки, да имат възможност да, да потребяват, да купуват през границите, но все пак и някакво ниво на защита трябва да се осигури. И затова за мен този въпрос е от централно значение. Благодаря. Аз самия съм се включил за изказване като докладчик в сянка по тематичния комплекс. Първо искам да кажа, че целият дебат потвърждава, че има тясна връзка между опционалния инструмент, инструмента по избори и тази директива. В този смисъл, че а, усилията на Комисията за максимална хармонизация явно ще се провалят, а натискът и необходимостта а, за създаване на такъв инструмент а, на трансгранично равнище постоянно нараства. Според мен такъв инструмент ще има и госпожа Рейдинг го прогнозира съвсем ясно тук. И това е всъщност, това бе предназначението на работната група, която работи по въпроса. Въпросът е как, въпреки това, ще успеем да постигнем един колкото се може по-всеобхватен стандарт на е, общо право. Може би пътят е някъде в средата. Е, Даяна Уолис е доста по-здържана от господин Шваб. най Вероятно ще видим какъв ще бъде резултатът от съвета. Мисля, че резултатът обаче няма да е много близък до предлаганото от Шваб. Във всеки случай трябва да видим как наистина да постигнем някакъв резултат. Към всичко това се добавя факта, че представителят на комисията съвсем ясно каза във връзка с този а, факултативен инструмент е, че тази директива ще стане излишна и тя трябва едно към едно да се прехвърли в инструмента. Тази част, това е представата на комисията. По отношение на всичко друго сме свободни да решим какво ще правим. Мисля, че е един въпрос, който принципно трябва да се изясни, включително с комисията Имко, е въпросът за компетентността. Ние изяснихме този въпрос възоснова на стария правилник. Стария правилник предвиждаше, че при вътрешна процедура а, съответната комисия води съвещания, а водещата комисия определя с нас какво ще се приеме или не. Новият правилник обаче предвижда нещо друго. Съгласно него комисиите трябва да се обединят около съдържанието. И затова е важно двамата докладчика и двамата председатели на комисии да седнат, за да разграничат нещата от самото начало, така че да гарантират да не стане така, че съвсем нещата да се провалят. Защото съгласно стария правилник, е, Дулото, Шваб, Полис могат да решат как да протекат нещата. Е, затова, съгласно новия правилник, ние трябва да потърсим този разговор с Имко, за да разграничим нещата. Това е което мога да кажа, а иначе положението е такова, каквото го констатирах вчера. Нямах възможност да разгледам подробно предложенията на госпожа Лолис. Ще направим това в политическите групи. До 6 октомври 12 часа е срокът за изменения. Господин Монте от комисията е тук и след това Даяна Лолис още веднъж. Господин Монте. Um, uh, Благодаря, господин председател. Относно доклада, ние приветстваме това, че госпожа Лолис подкрепя целите на директивата за правата на потребителите. Аз вече съм заявявал пред тази комисия, че когато подготвихме директивата за правата на потребителите, ние използвахме проекта за обща референтна рамка. и използвахме тази рамка като е, източник на вдъхновение. Решенията, прилагани от е, учените в е, проекта за референтна рамка и това, което се предлага в директивата, са еднакви. Например, кога да започне да тече периода за а, отказ, какъв да бъде срока за отказ. А, има дълъг списък а, от въпроси, по които има идентичност. По други въпроси, на базата на оценка на въздействието, ние решихме да се отклоним от решенията, които се предлагат в общата референтна рамка от учените. Ние внимателно ще разгледаме общата референтна рамка и измененията, които се предлагат на тази база от госпожа Лолис, за да се постигне максимално еднаквяване на терминологията. Относно хармонизацията, там където е можем, искаме да се постигне пълна хармонизация по онези въпроси, които ще имат най-силно въздействие върху вътрешния пазар, Например, правилата а, за сключване на договори от разстояние или пък извън търговски обекти. А, ние искаме да имаме прагматичен подход, а, наясни сме с политическите и технически трудности, които проистичат от следването на тези принципи. По тези въпроси, където пълна хармонизация е невъзможна, бихме желали да се запази статуквото и сега съществуващото ниво на защита – т.е. онова ниво, което е предвидено в правото за защита на потребителите. Увеличаването на защитата без пълна хармонизация може да наруши баланса в споразумението, да генерира разходи за бизнеса, без да гарантира правна яснота за тях. Още няколко думи за връзката между предложението в продължение на каженето на господин Ленер. Важно е да се има предвид връзката върху работата по договорното право и факултативния инструмент и върху директивата за правата на потребителите. Факултативният инструмент ще включва изцяло хармонизираните разпоредби на директивата за правата на потребителите. Неговата добавена стойност ще бъде, че ще се отнася до области, които не са изобщо регулирани в директивата за правата на потребителите, като общи договорни а, норми, например за а, информация на потребителите, за тълкуване на договорите, Факултативният инструмент също ще обхваща въпроси, по които директивата за правата на потребителите предвижда минимална хармонизация. Затова този факултативен инструмент може да се отклонява от минималните правила, които се хармонизират според директивата и да предлага по-висока защита понякога. И нещо много-много важно, от ключова важност, че допусканията на групата по договорно право е, че този факултативен инструмент не, няма да обхваща договори само между а, търговец и потребител, но и между а, търговци. Тоест, а, обхвата е по-широк от този, който е застъпен в директивата за защита на потребителите. Благодаря, Даяна. Благодаря на всички, които се изказаха. Да, шнапса на госпожа Лихтенбергер определено би ми дошъл добре, когато работя по тези въпроси. Аз се опитах да поддържам тесен контакт с докладчика от Имко и комисията като цяло. Ситуацията е деликатна, но ми се струва, че нещата могат да се подредят. Чувствам се относително уверена. Случайно видях председателя на съответната комисия сутринта. Той ми каза, че според тях формулировката на четвърти член е, може би, наистина най-добрата отправна а, точка. Имам чувство, че не сме, че между нас няма кой знае какви различия. Оказва се, че задачата е много сложна и за това не бива да допускаме нещата да се а, усложняват. Надявам се, че с течение на работата ще можем да увеличим броя на областите, в които да има целенасочена пълна хармонизация. Един евентуален подход е приложение към директивата, където са изложени всички области, в които можем да вървим към пълна хармонизация. Това приложение, този анекс може да се разширява в бъдеще. И така, оптимист съм за работата. Като двама докладчици, ние не искахме да си е, разделяме работата на принципа аз ще взема този член, пък ти онзи, защото преценихме, че този подход не би дал резултати. Надявам се, че нашето сътрудничество ще бъде ползотворно. Разчитам на измененията на колегите. Благодаря. Значи срокът е 6 октомври. С това преминаваме към следващата точка. Доклада САЕР. Докладчикът има думата. Uh, Благодаря, господин председател. Искам да помоля колегите за изменение за това, че осново, отново повдигам този въпрос, тъй като през юли приключихме с този въпрос, сега продължаваме. Правя го преднамерено, защото имам нужда от вашата помощ. Другата причина е, че да се запази прозрачността по тази толкова важна тема. Всички трябва да са наясно с това, което се работи в тази област. По-конкретно аз смятам, че е много важно да си припомним защо въпросът за комитологията и членове 290 и 291 са, поста, са разпределени на нас като водеща комисия. На времето дискусията беше оживена и смятам, че решението да се възложи на нас беше разумно за да се подсили ролята на парламента. Особено сега, след влизането в сила на Лисабонския договор, е необходима координация, а не просто интерес от името на различните комисии. Постъпиха множество изменения и становища от различните комисии. Моята задача е да направя координацията, защото ако отделните комисии работят самостоятелно по тези въпроси с различните институции, парламентът ще загуби. Ето защо аз искам да ви помоля в различните комисии да подпомогнете процеса и да участвате в, координ... в дейностите по координиране. В заседание на председателски съвет към мен бяха отправени разнопосочни искания, а заедно с това се настояваше за общо становище. Ето защо искам да помоля всички да ми помогнете да оформим ясна, категорична обща позиция на парламента, а не да се водят различни преговори. Ето, това е една от областите, в които искам да ви помоля за помощ. Искам да помоля на това заседание да се занимаем с този въпрос. Ние следим с интерес работата в другите институции, но аз държах да избегнем ситуация, в която да се водят преговори, които да следват това, което се случва в съвета. Възможно е в определен момент да се, стиг... да се осъществят контакти, за да се постигне подкрепата на нашата комисия. В момента в съвета няма нищо официално, няма съгласие. Чухме, че Белгийското председателство проявява големи амбиции. Сега ние се движим между един приоритет, едно искане, е именно да се приложи Лисабонския договор колкото може по-бързо а от друга страна да не се губят правомощите на парламента поради пързината. Документа, който беше внесен от комисията по член 2009 от договора след утвърждаването от комисията съдържа някои проблеми. Правата на парламента не са ясно оформени. Ето защо ние трябва да оптимизираме двете неща. Не бива да заобикаляме проблема твърде дълго, защото в противен случай ситуацията с комитологията може да доведе до е, оцеляване на старата система. Това може да предизвика съмнение за законност. Трябва да се приключи с прехода максимално бързо. Ето защо аз бих искал да чуя вашето мнение за това какъв да бъде подхода на парламента преди да гласуваме. Имам нужда от вашата подкрепа и вашето съгласие. По пет въпроса ще бъда бърз, тъй като знам, че нямаме време. Първо, Общото приравняваме. Искаме срокове, искаме да знаем кога ще се случи общото съобразяване и привеждане в съответствие. Тъй като трябва да сме наясно с това, кое ще бъде делегирано, кое ще се осъществява по друг начин. Ако нещо е делегирано, тогава е, това е наше правомощие. А, при изпълнителните правомощия, нашите правомощия са по-ограничени. И така, ние, три, ние искаме а, приравняване в зависимост от конкретния случай. Това е само преходна мярка. Вторият въпрос е право за контрол върху изпълнителните актове, за да се осигури гладко функциониране на процеса на взимане на решение. Така че да има някакво споразумение, някакво съгласие между институциите. Ако имаме сериозни проблеми с някои елементи, комисията трябва да може да откаже проекта по наше искане. Това трябва да бъде введено като неформален процес. Третият въпрос е свързан с това, че от името на съвета виждаме ясен опит да се решат всички програми за външно финансиране като изпълнителни актове. За нас това е неприемливо. Е, по този въпрос има нужда от повече дискусия. Трябва да подхождаме към всеки случай е, индивидуално, а не да прилагаме еднотипен подход. Въпросът трябва да бъде е, решен в делегирани актове, а не в процеса на изпълнителните правомощия. Четвъртият е, принцип, е, по който ще имам нужда от, други, от подкрепата на другите институции, е свързан с комисията по обжалването е, не можем да приемем тази апелативна комисия да функционира като всички останали. Ние можем да приемем тази комисия е, да придобие някакви специални правомощия. Последният въпрос, който искам да спомена, свързан с един текущ процес. Някои решения може би съответстват на реалността, други не. Важно е в процеса да направим така, че в последствие да се разработи процеса на преглед – Степента, до която ще се упражняват правомощията от нас, очевидно е, че колегите понякога имат прекомерни искания и едва ли ще постигнат широка подкрепа от парламента. В някои случаи трябва да се откажем от определени искания. Исках да споделя с вас тези пет въпроса и мисля, че конфликта между е, липсата на време и правомощията на парламента може да се преодолее. Към момента няма официално решение на съвета. Благодаря ви. Благодаря, колега Сайер. Разбираме какво искате да кажете. Управомощаваме ви да водите преговори с съвета възоснова на петте принципа, които споменахте. Не смятам, че би трябвало да има проблем. Това съответства на всичко това, което сме обсъждали. Можете да водите преговори с съвета. Разбирам, че сега идеята е те да излязат с обща позиция през следващите седмици. Благодаря. Приключихме с тази точка. Стигаме до девета точка. стигаме до девета бюджета. Господин Боган има думата. Благодаря. Това е първата седмица след вакансията, четвъртък след обед. Не е най-добрият час за обсъждане на бюджета, но той е много важен за всички нас. Дискусиите по бюджета всяка година са много трудни, а тази година дискусията се очертава да бъде още по-трудна, защото повечето държави членки, ако не всички, искат да се намалят разходите. На първо четене на проекто бюджета са намалени ангажиментите и плащанията. Седем държави членки искаха да се направят допълнителни съкръщения в бюджета. Що се отнася до Комисията по правните въпроси, за нас един от важните въпроси е в 3А а именно бюджетните редове, свързани с а, правото и а, тези, които се отнасят до администрацията. В а, 3А има съкръщение на съкръщение с 10,5 милиона и поплащанията 49 милиона са съкратени. Е, uh, it does seem that uh, most other committees within this parliament will Целта на парламента е да се възстановят първоначалните цифри или цяло или частично. И за това ние правим предложения за изменения, които предлагам на вниманието на колегите днес след обед. да се възстановят онези средства, които са предвидени за присъединяването на Харватия към 2012, както и за подобряване на системите за сигурност в информационните технологии на съда. Ние искаме тези бюджетни редове да бъдат изцяло или частично възстановени като суми, предполагам, че то няма да представлява трудност. На следващо място да се осигурят безвъзмезни средства за Европейска академия по право, която да осигурява обучение на юристи от всички държави членки. Като комисия по правните въпроси ние ще направим устно изменение. Това устно изменение след думите стратегия да се включи в съответствие с член 33 от съответното решение, с което се установява ред за обучение. Надявам се, че това няма да е спорен въпрос за колегите при гласуването днес след обед. Благодаря. Господин Боган, Доколкото разбирам, има съгласие между групите, няма коментари, така че можем да гласуваме блок. Който е за, моля гласувайте, кой е против, няма въз... Възр... въздържали се също няма. Приема се с единодушие. Благодаря ви много за вашата работа. Сега преминаваме към следващата точка, именно точка 11, ако не греша. Десета беше отложена. Става дума за кодификация. Беше ми казано, че става дума за технически проблем. и комисията би трябвало да излезе с ново предложение. Това е позицията на всички групи, така че ще следваме този подход. Сега ще преминем към заседание при закрити врата. Ще направим почивка за две минути. за да преминем след това към закритото заседание.